господин Голниш. First item is uh, Първата точка доклада на господин Дуда предпазни мерки, предвидени в споразумението между Европейската економическа общност и Конфедерация Швейцария по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Adapted. Приема се. Следваща точка е доклада на господин Свобода. Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на достъп под или състоящи се от него. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващия доклад Господин Ферховщад, заповядайте. Много благодаря. Първо искам да се извиня на всички колеги, че трябва да взема думата по искането за снемане на парламентарния имунитет на а, господин Успаски. Той изпрати писмо а, до а, господин Шулц с молба да бъде препратен въпроса до правната комисия. Съвсем накратко, Комисията по правни въпроси се получи информация, че господин Успаскик се е произнесъл за състоянието на съдебната е, система в страната си. Но това са две изречения, извадени от контекст и тях той цитира думите на литовския президент. Затова молбата ми е да се върне този въпрос е, до парламентарната комисия по правните въпроси, да изслуша целия запис, а не само двете изречения, е, които са е, посочени от литовските власти. Добре, колеги, имаме тук внесено предложение. Някой иска ли да се изкаже за?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 ние трябва да гласуваме за е, свалянето на имунитета на господин Оспаских, но е, той е направил някакво изявление и аз мятам, че никой член на Европейския парламент не бива да бъде наказван и да му се свали имунитета, само защото той е казал нещо. Uh, Добре, някой ще се изкаже ли против предложението? Заповядайте госпожа Ферара. Да, мисля, че като докладчик по този въпрос трябва да ви уверя, че много задълбочено сме проучили въпроса в парламентарната комисия по правните въпроси и тук става дума за из... изказването на господин Виктор Успакскич, и а, мисля, че парламентарният имунитет не може да бъде запазен, запазен защото няма а, връзка тук с а, неговия мандат. А, това, а, което а, се посочва от а, властите, а и а, няма. Благодаря, казва председателя, за това а, нека да гласуваме. Кой е за предложението? Моля, явно гласуване против, въздържали се. Може би е добре да проверим по електронен път. We vote on the request. Гласуваме предложението, което се съдържаше в молбата на господин Ферховщад. Край на гласуването. Отхвърля се предложението. Тогава гласуваме доклада. Кой е за доклада на госпожа Ферара? Против? Въздържали се? Приема се. Следващата точка е доклада на госпожа Хаутала, искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврио. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващия доклад е на господин е, Хризос Гонус. Искане за снемане на парламентарния имунитет на господин Януш Корвин Мике. За? против, въздържали се, приема се. Следваща точка доклада на господин Дуда искане за снемане на парламентарния имунитет на Теодоро Загоракис. За, против, въздържали се, приема се. Следващата точка е искане за консултиране с Европейския економически и социален комитет относно подобряването на функционирането на Европейския съюз възоснова на потенциала на договора от Лисабон. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващата точка е искане за консултиране с Комитета на регионите относно подобряване на функционирането на Европейския е, е, съюз е, съществуваща институционална структура за, против, въздържали се, приема се. Искане за консултиране с, комисия, с Комитета на регионите за подобряване на функционирането на Европейския съюз възоснова на потенциала на договор от Лисабон за, против, въздържали се, приема се искане за консултиране с Комитета на регионите относно възможно развитие и адаптиране на съществуваща институционална структура на Европейския съюз. За, против, въздържали се, приема се. След... Следваща точка. Доклад на госпожа Нювенхойзен. Индекси използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори. Уважаеми колеги, първо ще гласуваме измененията с в съответствие с исканите за отделно гласуване. Гласуваме първо текста като цяло. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Електронна проверка голямо мнозинство. Край на гласуването. Приема се. Точка 16 от била. Поименно гласуване. Не знае дали е отчетен глас, този глас. Вие направихте политически коментар по въпроса. Не считам това за уместно. Next point. И така, точка 16 от преембюла по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 2, параграф 2 е в две части. Първа част е, по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втора част по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се.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 Член 13, параграф 1, въведение в две части, по именно гласуване, по именно гласуване. Първа част. Край на гласуването. Приема се. Втора част, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 14А по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Заличаване на член 18 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме предложението на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Давам думата на докладчика. Вана Нювенхойзен. Имате думата. Искам да помоля да се отложи гласуването по проекта на законодателна резолюция, съгласно че член 61, алинея 2 от нашия правилник. Подлагам на гласуване предложението за отлагане. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 Осми параграф в две части. Кой е за първа част? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се, извинете. След 14 параграф, първо изменение, кой е за? Против? Въздържали се.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 против, въздържали се, приема се. Втора част, кой е за, против, въздържали се, приема се. 30 параграф в две части. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Моля да вдигате ръка. Кой е против? Кой е против? Въздържали се. Електронна проверка. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. 38 параграф в три части. Първа част.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 гласуване на резолюцията, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Следващата точка. Поздравления. Следващата точка е доклада на господин Педичини, по-безопасно здравно обслужване в Европа. Пети параграф, първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Първоначалният Ният текст отпада. Така, шести параграф в две части. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Моля да вдигате ръка. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 15 параграф, точка С в две части. Първа част. Кой е за? Кой е за? Против? Въздържали се? Струва ми се, че е прията. Втора част. Кой е за? Кой е за? Моля да вдигате ръка. Против? Отхвърля се. 18 ти параграф. Кой е за? Не. Кой е за? 18 ти параграф. Рок. Dear colleagues, roll call.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 62 параграф в три части. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Втора част. За? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Ще ми дадеш знак, нали? Като искаш Трета част. Трет... Втората част се отхвърля. Трета част сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 63 параграф, точка П. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 64 параграф, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 67 параграф, точка Б, кой е за? Против? Бездържали се? Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се.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 72 параграф в две части. Първа част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Начало на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла А и кой е за, против, въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. Точка от преамбюла ААЦ. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се гласуване на резолюцията като цяло, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравления!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 Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29 параграф. За. Против. Въздържали се. Приема се. 31 параграф. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Край на електронното гласуване. Да, съжалявам, наистина приема се. 30. А, така, поименно гласуване след параграф 32. Моля, гласувайте.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 Приема се. Параграф 34 в три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част е, по именно електронно гласуване, режим на гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Трета част за, против, Въздържали се. Приема се. Параграф 35 в е, четири части. Първа част за, против, въздържали се, приемат за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се,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 Втората част. Проверка по втората част. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 42. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Съображение С, е, латинско от преамбила, първа част кой е за, против, въздържали се. Приема се втора част кой е за, против, кой се въздържа, приема се. Съображение Е, е кой е за, против, въздържали се, приема се. Съображение К кой е за по първата част? Кой е против първата част? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Приема се. Съображение Л латинско. Три части. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? въздържали се, приема се. Трета част, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. А сега ще гласуваме по цялата резолюция електронно. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви, скъпи колеги. И така приключихме с гласуването. Uh, и така, колеги, стигнахме до обяснението на вота. Първия доклад на Кора Ван Нойвенхойзен. Индекси, използвани като референтни на финансовите инструменти и финансовите договори. Um, Госпожа Нина Гил има думата. Uh, Благодаря ви.